Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto Добър вечер. Presidente Ламасур della Commissione Bilancio. Добър ден на всички. Come voi sapete, questa è una riunione congiunta. Искам да приветствам председателя на бюджетната комисия, господин Ламасур. Това заседание е съвместно. Prima di iniziare le votazioni, se voglio... Комисията по бюджет. Due relatori, la collega Gressler e il collega Rivellini, ne hanno facoltà. Prego. Преди началото искам да дам думата на госпожа Греслер, господин Лювини, ако иска да вземат думата. Tutti coloro che hanno aiutato il difficile compito di portare oggi in votazione questa благодаря на всички, които оказаха съдействие, така че той документ да бъде изготвен и да бъде подложен на гласуване. Е, искам да благодаря и на секретарията. Искам да благодаря на госпожа Гресле. Благодаря, благодаря на всички. Господин Гая има думата. Аз също искам да кажа, че а, трябва да се благодаря на всички от тези колеги, които бях споменати от господин Равелини. 56-то изменение, внесено от мен на страница 3. А, то беше оттеглено. Е, докладчика успя да разсее моите съмнения, така че аз е, го оттеглих. Така че 56-то изменение е оттеглено. Благодаря на колегата Райер. Ако няма други коментари, госпожа Гресле. Е, съображение номер едно подадено от докладчика, ние го оттегляме и ето защо а, призоваваме да се, да се включи изменението на АФЕТ, което е по-прецизно. Non è, non è chiaro. Eh, io vado a chiedere, non è, non è chiaro. И така, изменение първо, това е съображение от преамбила номер едно. sí. Uh, no, esto es uh, más Ah, ah, изменение първо на страница 6. Добре, намерихме го. Аз само исках да кажа, като се има предвид отеглянето на изменение 56-то. Призвавам нашата политическа група да гласува за изменение 21-во. Господин Агая отегли 56-то, а ние ще гласуваме за 21-во изменение на докладчика. Добре, каза председателя. Преговорите ги приключихме. И така. Устно изменение е 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиридесет и един гласа за, девет гласа против, един въздържал се. Приема се 12 изменение. Край на гласуването. Апровато го 53 воти a favore. E uno Prego. Приема се 53 за 1 против. Господин председател, искам да кажа, че а, картата ми я няма. Ако положението стане много критично, ще ви помоля а, да гласуват, да добавите моя глас допълнително към другите. Добре, каза председателя. Сега изменение 13. Моля, гласувайте. Как... Сега продължаваме с компромисно изменение едно. L'emendamento 13, no? L'emendamento 13. No, cade se l'amendamento orale non è adottato. Io cosa succede? Ами то отпада. А, отпада, ако устното изменение не бъде прието. Отпада. Отпада, ако не бъде прието. А, нещата са доста сложни, съжалявам. На Надявам се, че Господ ще ме опази втори път да изготвям такова досие. И така. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 51 гласа за, 8 гласа против. Петдесето изменение гласувайте. Край на гласуването. Отпада, казва госпожа Грес. Ah, più piano. Ah, yes, yes. Quindi questo è caduto. No, aveva detto di no, che non era caduto sì, no, ha detto che questo non era capito, che, che non abbiamo capito. Ma eh, questi si votano 5 Si votano, quindi emendamento 5. La votazione è chiusa. La votazione è chiusa. Край на гласуването по изменение 50 приема се 49 за 7 гласа против. И така гласуваме по компромисно изменение първо. Моля гласувайте. Край на гласуването. 55 гласа за, 2 гласа против. 14 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 51 гласа за, 9 гласа против. Приема се. Изменение 53. Моля гласувайте. Край на гласуването. 31 гласа за, 29 гласа против. Приема се. A posto. Adesso l'altro, eh, l'emendamento la successivo cade perché il 53... Следващото изменение отпада, тъй като 53-то е прието. Сега Компромисно изменение второ и седмо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 57 гласа за, един против, двама въздържали се, приема се. Изменение 19 то с изменение, устно изменение номер 3. От страна на консерваторите и реформистите искат да направят едно уточнение. Направили са вече уточнението, така че можем да гласуваме. 59 гласа за, 2 гласа против. Приема се. Втора част. Край на гласуването. А там виждам, че тук има един повече от ЕНП. Край на гласуването. 31 гласа за, 30 против. Следващото отпада. 55-то няма да бъде гласувано. Изменение на 9. Моля, гласувайте. Разделно гласуване. Госпожа Гресли, ако обича да не ни обърквате. така, нека да гласуваме. Отхвърля се. 57 гласа против, 2 гласа за. Изменение а, 20 с устно изменение 4. Моля гласувайте. Край на гласуването. 59 гласа за, 2 гласа против. Приема се. Дванайсто изменение. Al 21 mi dicono От... Листопада, сега 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 52 гласа за, 9 гласа против. 56 е отхвърлено, е оттеглено по-точно. Сега компромисно изменение трето. на три части ще се раздели това гласуване по искане на социалистите. По първата част, край на гласуването, 58 гласа за, 1 глас против, 1 въздържал се. Част втора. La votazione chiusa. Край на гласуването. Сред НП има един в повече. Добре, резултата 34 гласа за, 25 гласа против, един въздържал се. Приема се трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 гласа за, 29 гласа против, един въздържал се. Приема се. 23-то е от... зачеркнато. Не, все пак, каза председателя, ще гласуваме по 23-то. Край на гласуването. 36 гласа за, 24 против, 1 въздържал се, приема се. Изменение 24-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58 изменение. Моля, гласувайте. Петдесет и осмо отпада, казва госпожа Гресле. Да, отпада 58. Добре, казва председателя, отпада. Компромисно изменение четвърто. И тук разделно гласуване, две части по първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59 гласа за. Сега втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 гласа против, 30 за, 1 въздържал се. Двадесет и шесто изменение. Моля, гласувайте. Искам да попитам а, колко от НП са гласували, защото по втората част, а, по компромис изменение четвърто, това би ме интересувало. Добре. Това е едно ключово изменение, защото исках да знам колко души са гласували. Okay. Andiamo avanti, dai. Emendamento 26. Come no? Al microfono. Sì, sì, come no. Giustamente la, la, la capogruppo chiede... Uh... И така, а, дали а, всички от НП гласуваха? Вие казахте, че има един а, глас а, в повече, след това един а, колега не гласува. Ако гласува един повече, каза председателя, така не става. Ако някой е заспал, тогава нека си спи. Просто а, трябва а, бройката да е вярна. Не може и след това да кажете, не съм гласувал. Господин председател, аз и преди това ви казах, че нямам електронна карта за гласуване и вие един от а, колегите трябваше да си оттегли вота, защото вие казах, че един повече и аз след това си вдигах ръката. И аз много ясно показвах с дигане на ръка, че гласувам. Ето защо въпросът на госпожа Гресле е а, много основателен. Моля да а, броите моя глас. Това обаче създава проблем. Вие вдигате ръка, но в компютъра това не се отразява. Не виждаме дали имаме един глас повече или не. Ако нямате картата, карта за гласуване, това създава проблем. Не можем да, така да определим дали прага е прехвърлен или не от съответната политическа група. Но дори и да добавим вашия глас, това няма да промени нещата. Да, ако имахте два гласа, тогава щеше да се променят нещата. Ако искате да повторим гласуването, това е най- най-лесно. Аз като председател мога да ви дам тази възможност. Добре. 26-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 35 гласа за. Приема се. Шесто отпад. Да. Гласувам по 60-то. Край на гласуването. Отхвърля се 36 гласа против. Изменението от Комисията по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 40 гласа против. 27 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 37 гласа за. 28. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 55 гласа за. 61 изменения. Гласувайте. Край на гласуването. 59 гласа за. Приема се. 29-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 36 гласа за. При... Съображение в преамбила 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 58 гласа против. Следващо изменение. Изменение на Афет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо е отеглено. Пето Компромисно изменение, съображено от преамбюла 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33-то изменение. Моля, гласувайте. Не. Компромисно изменение 6. Извинете, поправя се председателя. Компромисно изменение 6. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега компромисно изменение 7. Моля, гласувайте. А вече го гласувахме, поправя се председателя. Осмо компромис... Осмо... Осмо компромисно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега устно изменение пето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 39. Моля, гласувайте. Гласувайте. От НП отново има един в повече. Един от НП трябва да бъде изваден от гласуването. Резултатът е, че се отхвърля. Изменение 400. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 20, 32 гласа против. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 43-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 44-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 45-то изменение. Моля, гласувайте. От, е, край на гласуването. Отхвърля се. 46-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение на АВКО. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето компромисно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение на АВКО. Шесто изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение девето. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 49-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега а, окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 59 гласа за, 3 гласа против. Сега гласуваме върху изменения а, вариант. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 53 гласа за, 3 гласа против. Много добре. Господин председателю, благодаря. Поздравявам нашите докладчици. Вадя заключението, че нашите докладчици имат право да установят контакт с комисията, за да бъде установен на възможност на тази основа за уникално общо четене. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Приятна работа! Благодаря. Se prendiamo posto continuiamo la riunione della Commissione. Grazie. Ако не възразявате, нека продължим сега работа.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 Искам да ви уведомя за решенията, които бяха приети на 7 септември на заседанието на координаторите. Решения приети в Страсбург. Най-вече тези свързани е, с процедурата по назначаване на докладчици. За Сметната палата господин Волфганг, за социалистите господин Дойч, по особения доклад за структурата на Европейския съюз, разходите за доставка на вода. Господин Калфин от Социалисти и Демократи, друг особен доклад. Госпожа Кюстлингер за още един особен доклад. Що се отнася до защитата на финансовите интереси на общността и борба е, с измамите, координаторите предвидиха да бъде изготвен е, доклад по собствена инициатива. Всичко това зависи обаче от е, автоматичното разрешение, което евентуално ще бъде дадено от председателството на комисията. Очакваме окончателно утвърждение. Господин председател, по време на среща на координаторите обсъдихме периода и срока за освобождаването отговорност за 2009 година. Госпожа Гресле каза, че представен списък с комисарите за земеделие, за външни работи и сигурност и за развитието бих а, предложил Пибакс. Смятам, надявам се, че колегата Гресли е съгласна с моето предложение. Искам само а, да кажа, че сега гласувахме за за Европейския фонд за развитие. Да, съгласен съм. Господин Иван, да бъде докладчик по въпроса. А що се отнася до освобождаването на агенциите за 2009 година? Предвижда се изготвяне на доклад по собствена инициатива за освобождаване от отговорност на агенциите. Координаторите приеха предложението на ЕНП за доклад по собствена инициатива с оглед готовността на съдебните системи на страните кандидатки да се борят с измамите при използване на европейските средства. Също така, координаторите поискаха да бъде изготвен проект по документа на комисията върху доклада на ОЛАФ. Бе решено да се изпрати писмо на председателя на парламента Бузък освен това, взехме предвид, че следващата седмица ще бъде проведено посещение в Сметната палата с оглед дейността през 2011 година. Окончателната програма за работа е в съвета. А що се отнася до освобождането от отговорност на комисията, координаторите говориха за назначаването на докладчици. Координаторите е, и всъщност докладчиците за освобождаване от отговорност е, за 2009 година е, предлагат да се обърне особено внимание на риска от грешки. Тук трябва да се извърши необходимото за 15 ноември. След това преминахме към процедурата по избор на нов директор на ОЛАФ и имаше искане на групата на социалистите във връзка с Сметната палата да се изготви доклад за използване на общностни средства в областта на гражданската защита през 2010 година. Координаторите решиха е, да бъде организирана среща с главния секретар на съвета, за да бъде той замолен Е, да предприеме необходимите действия с оглед освобождаването от отговорност. Освен това, ще ви запозная с това какво правиха координаторите на заседанието си днес. Бе решено е, какво ще се прави с делегациите и, и с изслушванията през 2011 година е, Три делегации ще има в Унгария, Косово и Македония и Франция. В началото на 2012 ще има делегация в Италия. Всички те ще се проведат след април. Ще имаме четири изслушвания, реформа на Сметната палата. То ще бъде организирано съвместно с националните сметни палати, как да бъдат усъвършенствани механизмите на събиране на е, средства неправомерно изразходвани, особено като се има предвид децентрализираното управление, ефективността на използването на европейските средства, в частност средствата е, управлявани от комисията и тези за възобновяемите е, енергийни източници и ще имаме изслушване е, във връзка с устава, статута на европейските служители и други сътрудници на общността. Както и тъй наречените и информатори или доносители, whistleblowers. По номинацията на директора на ОЛАФ е, решихме да се придържаме към реда, който бе използван през 2005 година след днешното гласуване на двете комисии, което бе проведено съвместно, решихме да дадем мандат на госпожа Гресле и на още една колега мандат да участват в общите разисквания в парламента с цел да се стигне до първо четене преди гласуването в, плен... в пленарно заседание. За освобождаване от отговорност за 2009 година беше прието предложението на докладчика господин Итала. Ще има заседание на координаторите на 25 или 26 октомври и ще разискват на това си заседание координаторите какви действия са били предприяти след освобождаването от отговорност през 2008 година. Както знаете, за посещението в Афганистан на 13 януари 2011 година работим съвместно с АФЕТ. Сега обаче комисията ДЕВЕ е предложила становище през октомври ще има посещение в Италия и предвиждаме журналиста да участва в посещението. По отношение на Комитета за надзор върху Олаф, решихме да не провеждаме дебат, а комисията да възобнови законодателната процедура там. Парламентът е направил предложенията си на първо четене. На 9 ноември ще има заседание с участието на господин Балф от Комисията за пенсиите или фонда за пенсиите, пенсионния фонд. Сега продължаваме работа. Ще минем към точка 22 от дневния ред специален доклад 15-2009 година на Европейската сметна палата относно помощ от Европейския съюз, осъществявана чрез организации на ООН, вземане на решения и мониторинг. Госпожа Гресле е докладчик. Дава ми думата незабавно. Ich möchte mich bei Herrn Pinkston ganz herzlich bedanken und beim Rechnungshof, aber auch beim Sekretariat. Искам да благодаря на господин Пинкстен, на Сметната палата, на секретарията, за това, че те оказаха съдействие. Също и господин Бъш, който беше председател тогава на комисията по бюджет, оказа съдействие. Имахме посещение в Нью Йорк тогава, по време на която обсъждахме въпроса, свързан с ООН резултатите от това пътуване и докладите на комисията е, бяха изготвени и Сметната палата потвърди и моето опасе... опасение, е, че за нас е трудно да проверим и да проследим какво се случва с средствата, които се отпускат Европейския съюз. средства, които се отпускат на различните агенции на ООН. Няма, не се спазва принципа на проследяемост, на отчетност и системите, които ние използваме, не са ам, са измерими с тези, които се използват от ООН. и по време на тристранните срещи, отнасяше се до изготвянето на бюджета, трябва да се изготвят ясни а, насоки. Комисията има а, възможност за оказване на влияние, но не го прави. Например, що се отнася до Косово, където Европейския съюз е най-големия донор – но е, не нямаме право да упражняваме е, контрол. Не се, справят, не се спазват правилата, които са съвсем е, прости. Сметната палата също изготви свои препоръки. И а, ето защо искам да се обърна към тях и да ги попитам за опита, който те имат в а, тази сфера. Ако след реформите в ООН няма значителен напредък, трябва да се запитаме дали да продължаваме да участваме в тази схема. Това, че ние нямаме право на контрол или на отчет за това какво се случва с средствата, които отпускаме, направо ме шокира. Има една разследваща комисия, наречена ITF, и а, тя се занимава с а, контрол върху средствата а, отпуснати на Косово. А, бяха изготвени доклади. А, аз разполагам те с тези доклади, мога да ги предоставя на а, всеки. И какво направи ООН с тези доклади. Това е скандално. Те просто ги приеха информативно, но а, а, всички тези случаи на измами не бяха разследвани. Имаше много тежки случаи на измами. А, например, а, сексуален а, турмоз на жени на работното място. Знаете, че Косово е мусулманска държава и някои са принуждавани и да се подлагат на сексуален тормоз, за да могат да получат определено място. Смятам, че дошъл е момента, в който трябва да се изправим и да се борим. Аз никога не съм предполагала, че може толкова хладнокръвно се да се реагира на такива проблеми и просто да не се прави нищо. Ето защо исках да подчертая този въпрос днес. И всеки път повдигам този въпрос и господин Ламсдорф, който е лице за контакт с ОНЕ, но всеки път се сблъскам с безразличие. До каква степен тази реформа се провежда в рамките на ООН? Този въпрос е много важен. Генералният директор Решел е тук сред нас и по време на среща на координаторите говорихме за това. Европейския съюз се допуска само а, като наблюдател в а, а, Генералното събрание на, на ООН. А в същото време ние отпускаме много големи а, суми, дори за страните от АКТБ, а в същото време нямаме а, право на глас. А, фондовете, свързани с агенците на ООН, трябва да вземат централно а, място в нашата дискусия. Трябва да се замислим и дали въобще трябва да се отпускат а, средства а, по някои пера, например, за, а, що се отнася до помощта за Палестина. Дори комисията няма право а, да се запознае с а, документи на ООН. Искам да попитам какво се случва в тази насока, дали а, ще се спазва а, принципа принципа за, достъп, а, за право на достъп до, до документите на ООН. Този въпрос трябва да бъде обсъден много задълбочено в рамките на дискусията за бюджета. И за това да призовем за отчетност от страна на ОНЕ. Благодаря ви. Благодаря. Сметната палата? Преди. Карел Пикстен. Да дадем думата на господин Гайер. Искам да чуя е, господин Пингстен, е, представител на Сметната палата. Е, Позволете ми да се възползвам от този случай, за да поздравя докладчика ви, госпожа Гресле. С огромен интерес моят екип и аз самият е, прочетохме нейния работен документ. Смятам, че този работен документ, изготвен от госпожа Гресле, изключително добре обобщава заключенията е, в доклада на Сметната палата за е, средствата, които минават е, през ООН. Благодаря на госпожа Гресле за нейната прекрасна критика. Тя има право на това като европейска право на това като европейски депутат, но освен това работата е с много високо качество. И а, изключително добре разбирам критиката и към ООН. Не зная дали вече съм го казвал, но подобно на вас и малко преди вас правихме посещение в Нью Йорк. На времето бях придружен от своя шеф на кабинета. В момента сега той е директор е, по външната политика на Европейския съюз, господин Фрадюр. Ние, е, като представители е, на Сметната палата, би трябвало да се изразяваме приглушено. Затова ще бъда много предпазлив, подбирайки изразите си. Но мисля, че това, което усетихме, по време на нашето собствено посещение твърде много прилича на това, което вие сте усетили като евродепутат. Затова много добре разбирам казаното от вас. Ако ми позволите, господин председателю, бих искал накратко да представя документа, изготвен от Сметната палата. Казвам накратко, защото госпожа Гресле работи много качествено и допускам, че всички присъстващи е, тук депутати, както и тя, е, са прочели и доклада на Сметната палата, и документа на госпожа Гресле. Това ми позволява да бъда кратък. Най-напред, преди да представя накратко документа на Сметната палата, трябва да ви кажа следното. В този документ се съдържа само една първа част на ревизията, на одита. Дава се отговор на два конкретни въпроса. В момента приключваме втората ревизия на средствата, изразходвани чрез ООН. Ако си спомняте, е, в нашата палата имахме разискване. Първо разискване миналата седмица, разискванията продължават и вторият доклад – по същата тема би трябвало да бъде е, изготвен в окончателния си вид е, до 2-3 месеца. Имам предвид да бъде изготвен в Европейската сметна палата. Трябва да ви кажа също, че в документа си, госпожо Гресле, вие визирате Косово. В ревизията в отговорите, които дадохме в тази ревизия на двата въпроса, които са зададени при нейното провеждане, няма и дума за Косово, но искам да кажа на почитаемите членове на комисията, че всяка година ние работим под по темите, които които ще бъдат предмет на нашето внимание през следващата година. Така че през следващата година една от темите на, нашето, на наше внимание ще бъде Косово. Защото знаем, че в парламента и специално във вашата комисия се проявява интерес. Друга бележка за финансовия регламент. В Сметната палата в момента е разгарът на обсъжданията, за това не мога да ви кажа нищо окончателно. Мога само да ви уведомя, че за момента обсъждаме. Ако ми позволите, Искам сега да се спра на ревизията, на тъй наречения одит. Както казах, е, предмет на тази ревизия бяха два въпроса. Първият. Когато комисията реши да работи с ООН, при своите разсъждения и при приемане на решението си в тази посока, опира ли се тя на някакви критерии? Преценява ли какви са ползите и какви са неудобствата? от подобно сътрудничество, е, от гледна точка на качество, скорост на работата и така нататък. Тоест, ако комисията ще работи е, с ООН, е, винаги има предимства и недостатъци. Едно такова сътрудничество. И въпросът, който ние си зададохме, е дали комисията извършва такива разсъждения, дали мисли по този начин, дали извършва такъв анализ предварителен. Отговорът е не. Значи, когато комисията работи заедно с ООН, тя не извършва никаква съпоставка на очакваните ползи и на очакваните неудобства или недостатъци от подобно сътрудничество. А не би трябвало да е така. Тя трябва да извършва подробен предварителен анализ, което е важно от правна и от стратегическа гледна точка. Вторият въпрос, който си поставихме, бе свързан с наблюдението, надзора, тъй наречения мониторинг – дали механизмите за наблюдение позволяват добре да се прецени постигат ли се целите и позволяват ли да се събере достатъчна информация за финансовите процедури, по които се изразходват средствата? И отговорът на този въпрос също е не. Нека накратко се спра сега на първия въпрос. По първия въпрос Сметната палата прави извод, че комисията не използва, казано съвсем упростено, никакви практически критерии, когато приема решение да работи ли съвместно с ОНЕ или да не работи съвместно с ОНЕ в конкретни случаи. Така че от доклада е, заключенията на тази ревизия е ясно, че преди да вземе решение за работа, съвместна работа с ООН или с някои от организациите, на ООН, комисията не прави предварителна преценка дали има предимства и дали има неудобства или недостатъци подобно сътрудничество. Това означава, че изборът на организация на ООН, с която сътрудничи комисията, не се опитва опира върху преценката, че този подход е най-резултатният, най-ефективният, който би дал най-добри резултати в сравнение с някой друг подход. И за това документът, който предлагате вие, стимулира една много здравословна дискусия. Ако комисията ще работи с ООН или с някои от специализираните организации на ООН, тя трябва предварително да докаже, че е, това би било най-резултатно. Спирам се сега на втория въпрос. Механизмът за наблюдение, за надзор. Механизмите за надзор, които съществуват в ООН, е, не са достатъчни. Между Генерална дирекция ЕКО и ООН има голяма разлика, както се казва и в доклада. Първото, което трябва да направи комисията е да анализира ситуацията, от гледна точка на финансовия регламент, това се прави. Това се прави. А, нали, от гледна точка на вътрешните процедури се прави преценка, от гледна точка на обществените поръчки, значи а, а, комисията прави а, посещения за проверки, прави предварителни проучвания. Какво обаче установи Сметната палата? Комисията все още не излича достатъчна информация от докладите на ОНЕ. И тук се поставя следващият въпрос. Когато докладите на ООН се допълват от информация, която постъпва чрез доклади на комисията, достатъчен обем информация ли се натрупва? Отговорът е не. Докладите на ООН са, и отчетите на ОНЕ са изключително общо формулирани, често пъти се изготвят много късно, не формулират добре проблемите и не а, е, отразяват реалните постижения. Така че най-малкото, което може да се каже е, че има място за много сериозна критика. Ако а, е, погледнете отчетите на ООН, е, които произвежда системата на ООН за надзор. Сега а, ОНЕ използва външни ревизори, които а, постоянно успорват правомощията на комисията да проверява разходите и тяхната правомерност. И, и няма достатъчно доказателства, че е, механизмите за финансов контрол в ОНЕ функционират достатъчно добре. Като сметна палата, трябва да ви кажа, че ние също се натъкнахме на трудности е, при получаване на информация от органите и организациите на ООН. Така че проблемите там е, са трайни. И следователно има достатъчно място за по-нататъчни разисквания. Нека в заключение накратко се спра на някои препоръки. Сметната палата какво препоръчва? Препоръките се съдържат в глава четвърта от доклада. Препоръчваме комисията да изработи и да прилага изчерпателни насоки както казах, насоки с практически критерии, които да и позволят да взема обосновани решения за сътрудничество. Второ, сметната палата препоръчва на комисията да се снабдява с доклади и отчети от ООН, в които надлежно са описани резултатите и последиците от предприеманите действия. И а, да а, черпи въобще информация от надежни източници, за да допълва докладите на ООН. Също така комисията трябва да настоява за спазване на предварително постигнатите договорености за достъп до информацията, така че такъв достъп да има, той да е лесен. Това остава възлов проблем. Може би този достъп, който сега е доста спънат, се дължи на специфичната атмосфера и методи на работа в ООН. Нали, в крайна сметка и вие, когато сте отишли в централата на ОНЕ, сте видели, че там има особени нагласи. Най-сетне. Е, Сметната палата настоява, когато комисията реши да работи съвместно с ОНЕ, да настоява повече за постигане на конкретни резултати. И нека сега се върна на нещо казано от госпожа Гресле. Ще продължи ли комисията да работи с ОНЕ? И ако отговорът на този въпрос е да, как да продължи да работи по-нататък ОНЕ комисията. Според мен докладът на Сметната палата не съдържа имена. Ние, разбира се, разполагаме с названията на институциите, на агенциите, които са част от фамилията на ОНЕ, но ако погледнете а, констатациите от ревизията, те са много добре балансирани. Е, И в началото ви казах, че нашите констатации са малко приглушени. Но въпреки тази приглушеност, е, палатата е много критично настроена е, към а, начина по който се изразходват дадените от нас средства на ООН. За 9 милиона говорим. А, тази сума беше а, удвоена за срок от 4 или 5 години, а, така че е необходимо е повече дискусии да се провеждат. Това е препоръката на Сметната палата. Благодаря за вниманието. Е, Благодаря. Господин Гайер. Господин председател, след тези ясни а, думи от страна на Сметната палата, смятам, че е време да чуем становището на комисията. Даваме думата на комисията. Е, much, uh, Благодаря, господин председател. Заседанието с ООН често завършва с взаимна възхита. В докладите също се срещат такива неща, но нека кажа. През 2009 година излезе сметната палата с нейния доклад, ние се запознахме с него. Харесва ми начин, по който госпожа Греста се занимава с въпроса по един много ясен начин, предлага ясни идеи. Мисля, че идентифицираните въпроси са много важни и са довели до незабавни действия, преди да влезем в дейностите обаче, бих искал да поясня средата. Това, с което работим, е всъщност два политически и бюрократични комплекса, които работят по собствени правила. Има реалност Брюксел и реалност Нью Йорк. Не искам да обвинявам никого, но понякога има известна непоследователност в действията на един от двамата действащи лица. Държави членки казват не вярвайте на ОНЕ, идете в Нью Йорк, сами вижте какво става и същите тези държави членки, разбира се, подкрепени от други, които са в ОНЕ, казват а не, не може специално внимание да отделяте на този доклад. Имаме една счетоводна система тук, това е нашата система, ние вярваме в нея и няма по никакъв начин да правим доклади за никой друг. Та в тази много сложна ситуация ние трябва да се опитаме да работим, да се срещнем а, между два набора от правила и всъщност по този начин да допълваме а, към своите правила. Реалността в Брюксел обаче не може да бъде наложена отгоре на действителността. В Нью Йорк те си имат собствени правила, така че трябва да се опитаме да напаснем системите. Има причини и то очевидни такива да се търси партньорство на глобално ниво, на ниво ООН. Обикновено говорим за тръст фондове, които са многостранни. Това не се дефинира на работно ниво, а се решава от големите и могъщите. Имаме проблем в света, хайде да организираме такъв фонд на многостранно ниво и да видим какво ще направим. Не, че съжаляваме, дискутираме с ООН Що се отнася до храните, например, вие ни дадахте от парламента достатъчно амуниции, за да проведем ясен дебат с ООН и да изискаме от тях всичките им организации да излязат с един анализ по отношение на сигурността на храните, за да работим по един план. И това помага на ОНЕ да помага своята политика на единното ООН, защото те са много фрагментирани със своите специализирани агенции. Има отлични причини да работим с тях. Например, в ситуации, в които традиционното сътрудничество, което имаме, е прекъснато поради кризи и тогава ООН работи много добре след такива кризи, при възстановяване на райони след конфликти, когато има специализирани мандати или пък неутралността на ООН биха били едни добри аргументи да си сътрудничим с тях. Правейки всичко това, можем да допренасяме много за големи инициативи. Бихме могли също така чисто финансово да помагаме посредством правителствените структури. Това е добре и за позицията на Европа, и за реномето на Европа. Това не означава, че ние искаме да излъчваме самодоволство. Има проблеми, и те са отколешни. Работихме заедно обаче с тях вече 4 години за подобряване на работата и имаме повече от едно заседание годишно, за да видим кой какво прави, да сравним дневния си ред и съответно да постигнем конкретни резултати. Искам да ви дам няколко примера в тази светлина по отношение на нашата видимост, на това забелязват ли ни медиите. Когато парите на Европейския съюз се използват, има конкретни инструкции за това как всички да разберат, че това са пари на Европейския съюз, които са предоставени на ОНЕ. Затегнахме правилата за подобряване на финансовата отчетност на ОНЕ и отново ще актуализираме данните си при контактите с колегите там по отношение на указанията за финансовата отчетност тази година. Това ще бъде още по-голямо затягане на правилата. Ние проверяваме процедурите за финансов контрол преди да отпуснем средства на международни организации. Има 4 или 5 такива основни момента, които проверяваме на базата на финансовите регламенти на Европейския съюз. Прилагаме ги стриктно и постоянно проверяваме, т.е. не проверяваме веднъж и след това да кажем всичко е наред и да забравим за тях. Не, постоянно проверяваме. Имаме право да проверяваме, включая проверки на място, за това дали средствата са разходвани спрямо процедурата. През април 2009 всъщност използвахме този повод да напишем правила за тези мисии, които потвърждават това и направихме нещо като техническо задание. Обикновено тези мисии имат проблеми с достъпа. За съжаление, това е факт. Отново го обсъдихме с колегите от ООН. Но подобно на всяка една сложна система, има общи инструкции, които се изпращат на службите по места и понякога те чисто и просто биват поставени в папки, в класьори и след като бъдат продупчени в класьора и заминават. И няма, не, не, не се усеща, че те имат политическа значимост. Поразмърдахме се в Нью Йорк и обикновено така става. Когато няма достъп до тези места, някой ни се обажда, ние се обаждаме на други и така хората получават достъп. Но би трябвало наистина да се подобрят и се подобряват много неща. Както каза господин Пингстън от съда, извинете, от палатата, в миналото аргументите за сътрудничество с ООН в предложението на начало на определен проект не винаги бяха заявявани ясно. През юни 2009 година направих една вътрешна инструкция към всички делегации, никакво предложение за финансиране да не се получава, ако няма ясно изложение, което дава мотивите за сътрудничество в конкретния случай с съответната международна организация. ООН се ангажираха по време на годишната ни среща да ни дадат достъп до вътрешния си одит. За тях това е голяма стъпка напред, като си има предвид е, държавите им членки, но имаме такова споразумение и чакаме първите такива доклади. Ние се споразумяхме с тях през юни, след това имаше вакансии, така че очакваме тези доклади от вътрешния одит да започнат да пристигат редовно вече. Работим по оне, що се отнася до съвместни инициативи за мониторинг, които да се фокусират върху резултатите и върху рентабилността. Освен това, сме заложили е, конкретни мерки, в случая вебсайт, за доверителните фондове за Ирак и Афганистан – те са публични. Ръководителите на делегациите трябва редовно да докладват за сътрудничеството с международните организации като част от а, е, своите доклади за управлението на външната помощ. Така че ние знаем, че и за европейския данъкоплатец е важно да е запознат с подробностите и да се подобрят бюрократичните механизми, за да стане невъзможно да се правят а, грешки. Но малко по малко вървим в посоката, в която сме тръгнали. И накрая за Косово. Трябва да признаем, че структурите по отношение на Косово бяха сложни и беше трудно да се откриват нередности, защото постоянно се променяха отговорностите по време на институционалните промени, които настъпиха там. Това обаче не може да се вземе за пример за това как трябва да си сътрудничим по принцип с международни организации. Това беше много конкретен случай, който се основава на конкретни обстоятелства, които доведаха до тази мисия на ООН в Косово. Тичко беше в, под натиск и времето ни притискаше. Другата група, която бе организирана от ООН е ОЛАФ и звеното за финансово разузнаване, които бяха подотчетни на специалния представител на ОНЕ в Косове, трябваше всъщност да разследват точно такива нередности, свързани с летището в Прищина. След в кра след като в края на 2008 година тези служби се отеглиха, случаите бяха прехвърляни в нашата мисия. Мисията е Юролекс на Европейския съюз в Косово. Свързахме се с прокурора на Косово, за да видим какво става по две дела, които са му прехвърлени. комисарят поддържа връзка с отговорните за това в Косово. Еолекс потвърди, че всички приключили дела са архивирани от косоварските власти и няма отворени дела при прехвърлянето на делата от мисията на ООН към мисията на Европейския съюз. Участието на ООН в проекти, финансирани по годишните програми за предприсъединителна помощ, се ограничава до много малко проекти, където Косово е контрактор и където цялата отговорност и за управлението, и за финансирането е у комисията. Надявам се да съм засегнал всички въпроси, които бяха засегнати. Грация, онореволе Грес. Господин Гресле, а... Относно Косово, имам един въпрос. Последния ми, последното ми за запитване към комисията беше в а, тази област. Вие, както казахте, много случаи са били приключени и архивирани. Добре е да имаме един голям архив, особено за политиката. Това е много а, важно. А, искам обаче да знам относно тези случаи, които бяха обработени от ITF. Трябва ли да оставим надежда, че нещо ще се случи и там? Благодаря, колегата Ге... Гейер. Сега трябва да съм малко неочтив, а, тъй като а, е, имат нужда от моя глас при гласуване в комисията по, е, по бюджети и няма да, остан, няма да мога да остана за да изчакам реакцията. А ако мога да обобщя позицията на комисията със собствени е, думи, те споделят голяма част от оценката, направена от Сметната палата. Подчертават, че Нью Йорк е една друга вселена – и че там въжа други е, разпоредби. Също така, е, комисията споделя и голяма част от опасенията на госпожа Гресле, свързани с е, Косово. Аз съм абсолютно съгласен, че по много точки, по които аз съм изразил критика, се отбелязва напредък. Ако правилно ви разбрах, а, трябва да, да се гарантира, че когато парите на европейските накоплаци се отпускат а, по фондове на Европейския съюз, на агенците на ОНЕ, трябва да се упражнява контрол. А, ще съм ви благодарен, ако, ако дадете няколко обяснения а, до каква степен ООН изразяват готовност да ни подкрепят в а, тези ни усилия а, при контролиране разходването на бюджетни средства. И ако Нью Йорк ни окаже съдействие и а, да намери повече допирни точки с а, а, Брюксел, ние ще сме много благодарни. ние ще сме а, ние е, ще окажем съдействие, ако от ООН се покаже желание и се откликне на нашите изисквания за разходването на, на средствата от европейския бюджет. Благодаря. Разбирането на госпожа Гресле за това какво се случва в Еолекс е верно. Нямам какво да добавя по този въпрос. Казаното господин Гал ще бъде взето предвид. В Нью Йорк ще ги донесем всички тези съображения. Всичко е в бюджета. Не е само една сфера от него, където фокусираме всичките, всичкия принос на Европейския съюз. Много хора са водили преговорите, много случаи са водени тези преговори, но ние извършваме надзора в Европейд. Така че се надяваме всичко това да бъде оповестено и пред ООН. Само това мога да кажа. Добре. А, сега приключихме с тази точка от дневния ред. Сега а, ш... ни предстои изслушване, свързано с, с законодателни досиета относно защита на финансовите интереси на Европейския съюз, блокирани в съвета.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 No, perché... Allora, possiamo cominciare. Abbiamo adesso il punto 23 dell'ordine del giorno che l'audizione... И така, преминаваме към точка 23 от дневния ред. Изслушване относно предложение за директива за защита на финансовите интереси на общността със средствата на наказателното право. Тази директива, проектът на такава директива е блокиран в съвета. Това е повод да направим някои предложения по тема близка до сърцата ни – значи, говоря за проект на директива относно защита на финансовите интереси на общността със средства за наказателното право и проект на регламент за административната взаимопомощ за защита на финансовите интереси на общността. Ние винаги а, сме настоявали като комисия за прозрачно изразходване на европейските средства а, за борба с измамите. Съветът трябва да приеме съответната нормативна уредба, която позволява да се предотвратят измамите и средствата да бъдат изразходвани максимално рационално. Същевременно трябва да бъдат повишени и санкциите в името на борбата с измамите и нередностите. Трябва да се разшири и сътрудничеството и взаимната помощ между различните компетентни органи и да се предвиди надежна е, система е, на санкции. Те трябва да бъдат е, справедливи и възпиращи с цел борба с измамите и предотвратяване на корупцията. Това също е предмет на работа, траен предмет на работа в нашата комисия, а именно цялата тази дейност да допринесе за борба с организираната престъпност която може да бъде изкушена да използва средства на общността. За съжаление, работата в съвета се влачи. Нямах намерение въобще да пратят представител на това важно заседание и не откликват на сигналите, които подава нашата комисия. Значи става дума за политическа воля проблемите с политическата воля на някои държави членки да предприемат ефективно ефикасни мерки за борба с измамата. Мисля, че темата е особено важна за европейските граждани, защото в крайна сметка говорим за опазване на техните пари. Госпожа Седловска е ръководител на е, кабинета на е, господин Шемета, е, господин Кул, професор Фуркас от университета в Мишколц в Унгария. И също така имаме представител на Института за каталонски проучвания. Благодаря на участниците е, в това изслушване. Благодаря на господин Дойч за работата му като докладчик и веднага му давам думата да представи темата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, скъпи гости. az a célja, hogy előrelépést érjünk el két olyan javaslatot illető. Целта на това изслушване е да се постигне напредък по отношение на различни предложения, чиято цел е да обслужат интересите на европейските граждани, а всъщност са зациклили някъде из бюрократичните коридори. Тоест, за да влезе в дневния ред, вече от 5 до 7 години отнема този въпрос. В общ интерес е общността да може да защити самата себе си срещу корупция и пране на пари, което всъщност е във вреда на а, бюджета. Има едно предложение, чието цел е да се направи една директива, която да защити Европейския съюз срещу престъпления, които не са покрити от член 325 на Лисабонския договор – по този начин ще бъдат определени престъпните състави, ще се каже кой може да бъде наказателно преследван, ще се видят санкциите и държавите членки, които постоянно говорят по този въпрос, би трябвало да напреднат. 2004 а, като досие, от друга страна, предвижда взаимна административна подкрепа между институциите със същата цел. Отвъд съществуващия регламент, той предоставя допълнителни правомощия на тези органи, за да могат те по-бързо да се борят с измамите. Не дава на комисията или на ОЛАФ допълнителни правомощи, свързани с разследването. Не. Става дума за а, взаимна помощ. И така много по-трудно се установява наличието на престъпления. И благодарение на това изслушване се надявам ние да забързаме процеса на вземане на решение, да дадем един тласък. Като докладчик аз наистина се опитвам постоянно да насърчавам развитието на този процес и се надявам нашата комисия да може да изрази една обща политическа воля и да засили този процес. Благодаря ви за тази възможност и сега ви връщам думата, господин председателю, за да можем да започнем с самото изслушване. Благодаря, господин Дойч. Сега давам думата на ръководителя на кабинета на господин Шемета, който отговаря за борбата с измамите. Благодаря за това, че ме поканихте. Uh, uh, Много важно е това, което днес правим, особено като се има предвид, че за служителите на комисията е трудно да присъстват на време на подобни заседания в момента, в който европейските граждани отстояват социалните си права, <laughs> стъчкувайки политищата. Комисията би искала да приветства заседанието, обаче то е добра възможност е, да се поговори какво трябва да правим сега след съществуването на ново правно основание за по-нататъчната ни работа. Предвижда се да разискваме два нормативни проекта. Първия е за защита на финансовите интереси на общността със средства на наказателното право. Това е акт на третия стълб, стария трети стълб. Отчаиващо е, че толкова дълго време се разисква този проект, но по него не се постига съгласие месеци и месеци след приемането на становище от Европейския парламент. Комисията прие проекта си през 2002 година. Две проучвания са направени. Имаше и е, съответно доклади, прияти през 2004 и 2008 година, за това как комисията е въвела, как държавите членки са въвели в, в националното си право Конвенцията за защита на финансовите интереси на общността, предшественика на сегашния проект. Някои държави членки не са въвели конвенцията и протоколите към нея. Тук говорим за определенията на измама, инкриминирането на корупцията, както и дискутираме санкциите. Не всички искания за информация бяха удовлетворени от наша страна и за това може би ще се наложи да предприемем допълнителни действия. Чехия и Малта все още не са ратифицирали конвенцията. Те са членове на Европейския съюз повече от 6 години. Положението следователно е нетърпимо. Сега вече при новия договор за функционирането на Европейския съюз имаме солидно ново право, правно основание, член 325, който е формулиран по различен начин от стария член 280 от договора за Европейската общност. 280 допускаше мерки за превенция във връзка с отстояването на финансовите интереси на общността с оглед действията в държавите членки. Тези мерки обаче не засягаха наказателното право и наказателното правораздаване. Сега този недостатък е отстранен от член 325 от договора за функционирането на Европейския съюз. Комисарят Шемета е готов да изслуша много внимателно предложенията на членовете на комисията, за да планира бъдещата работа по това законодателно досие. Той не смята, че трябва просто да отегли проект. Проектът трябва да бъде или актуализиран, или да бъде заменен с нова инициатива на основание член 325. Комисарят Шемета е замолил своите служби съвместно с службите е, починени на заместник председателя на комисията Рединг, евентуално да изготвят ревизиран проект. С помощта на Европейския парламент комисията е убедена, че може да се стигне до пробив и в съвета. Сега ще се спра на втория е, нормативен проект, регламент относно административната взаимна помощ за защита на финансовите интереси на общността. Първо нека ви припомня докъде са стигнали нещата. Там е, имам предвид административната взаимопомощ е, и е, да подчертая още веднъж колко навременно е сегашното заседание. през 2004 година комисията внесе проект в този смисъл за възприемане на обща нормативна уредба насочена към по-добро отстояване на финансовите и, и интереси на общността. Целта беше да се обменя с, държавата, с държавите членки цялата необходима информация във връзка, във връзка с измамите, без да се минава през посредници като се имат предвид тук измамите по отношение на входящите средства, приходите и изходящите средства, т.е. разходите. Има се предвид и информация, свързана с изпирането на пари. От друга страна, държавите членки през юни в съвета постигнаха политически компромис за преработване на регламент по регламент 1798 от 2003 година за сътрудничество в областта на ДДС. Там се предвиждат мерки за повишаване ефективността на сътрудничеството между администрациите на държавите членки. Изградена е мрежа от национални служители, Юрофис, за по-добро взаимодействие и за това сега е подходящ момента да се предложи проект – за административна помощ с оглед на изграждането на мрежата Юрофиск. Сега комисията предвижда три варианта. Първият вариант е да се е, оттеглим от този проект изцяло, т.е. да оттеглим проекта. Вторият е, вариант е да бъде актуализиран проектът на регламент чрез е, обновен проект, е, който изключва от приложното си поле измамите за ДДС за кратък срок, примерно 3 години, докато бъде направена оценка на системата Еврофиск. Сега регламентът за взаимна помощ обаче е, необходим ли е, ако е, ДДС остане извън приложното му поле? Ние смятаме, че е, възможностите за съдействие по отношение на структурните фондове са доста ограничени. Не се изисква сътрудничество там между държавите членки. Също така обсъдихме необходимостта за интегриране на това сътрудничество по структурните фондове в една преработка на регламент 515 за сътрудничество в митническата сфера. И третият вариант е да отложим приемането на проекта. След като се постигне съгласие по преработката на действащите актове, може да се окаже преждевременно изготвянето на нови нормативни актове за сътрудничеството. Що се отнася до ДДС, необходим ни е задълбочен анализ, в който да се изложат ползите и недостатъците, както и необходимостта от допълнителни човешки ресурси. В този анализ трябва да се отрази натрупаният опит в сътрудничеството между държавите членки при действащите правила и е, начинът по който е, ще се движи работата на групата Еврофиск от тук нататък. След извършването на такъв анализ е, е, може да се предприемат по-категорични действия. Може да се отстоява изграждането на по-широка мрежа за сътрудничество по отношение на структурните фондове и ДДС в съответствие с член 325 от договора за функционирането на Европейския съюз. Няма да се вменяват нови задължения за отчитане или докладване върху държавите членки, е, с изключение на съществуващите им задължения да уведомяват е, за големите, тъй наречените е, големи случаи. Освен това, по-нататъчната работа трябва да бъде мултидисциплинарна. Сегашната уредба е съсредоточена върху ДДС. И на трето място Предвиждаме комисията да получи по-широка роля като платформа за сътрудничество между държавите членки и е, чрез пълноценно участие на комисията в обмена на информация. При преработените регламенти Държавите членки е, ще организират взаимопомощта помежду си, е, като комисията само ще им оказва материално-техническа подкрепа. Така че, е, госпожи и господа, това е положението. До тук са стигнали дискусиите по двете досиета. Очаквам вашите коментари. Благодаря за вашето внимание. Ако имате въпроси, сигурен съм, че колегата Лотър Кул ще им отговори. Благодаря ви. Е, Благодаря. Благодаря на вас, господин Садаускас. Сега господин Лотър Кул, Олаф, началник на отдел в дирекция 4 Корпоративно планиране и политика. Благодаря, господин председателю. Само няколко коментара ще направя в допълнение, тъй като много от нещата вече бяха споменати от шефа на кабинета на господин Шемета. Искам а, ам, да спомена, че и двата аспекта трябва да бъдат включени в дневния ред. Тук става въпрос за една взаимозависимост от една страна правните рамки, свързани с действията на Олаф. В миналото много чувствително се подходеше към въпроса, свързан с това до, до къде може да стигне Европейския съюз в тези правни рамки, колко далеч може да се стигне в борбата с данъчните измами. Е, като се има предвид правните, като се има предвид правните основания, отнасящи се до измамите. Съществуват три предизвикателства – ако от една страна се отнесем към въпроса какво ще се случи в бъдеще. Може би това е тема свързана с материалното право. На второ място става въпрос за сътрудничеството между ОЛАВ и а, разследващите и преследващи органи. А, има още една перспектива. Това е институционалната перспектива и подготовката и изпълнението, свързано с създаването на а, Европейска прокуратура. Всички тези аспекти според мен трябва да бъдат включени, защото са много важни. От друга страна, а, правното сближаване по отношение на материалното а, право. Беше споменато тук, че ние разполагаме с правни инструменти в три стълба. Те са приети и са влезли в сила през 2002 година, след един дълъг и сложен процес на ратификация. също два протокола бяха създадени след ратификацията на Италия през 2008 година. Комисията изготви два доклада, свързани с приложението на тези правни инструменти. От една страна констатациите, свързани с напредъка и от друга страна констатациите, свързани с това, че ситуацията не е задоволителна. има проблеми с уеднаквяването, има проблеми с прилагането в някои държави членки, с изпълнението на тези разпоредби. И а, при прилагането а, на и на европейско ниво се създават а, а, предизвикателства, свързани с това, кое наказателно право ще бъде приложено в съответния случай. Тук става въпрос за един а, процес, с който ще се занимаят а, както комисия, така и парламента. И държавите членки, които са обхванати във втория доклад и по отношение на които са изразени опасения за дефицити и проблеми, ще трябва да обяснат съвсем ясно какво са а, свършили. А, това е съгласно споразумението подписано а, от тях. Този процес може да мине и а, през съда, разбира се, и през а, сметната палата. Но от а, в светлината на Лисабонския а, договор трябва да се създаде ем, едно законодателство, което а, да може да бъде прилагано непосредствено в а, всички държави членки. На второ място процесуалното право. член 320, 325 отваря нова перспектива. Докладът беше изготвен от 2001 година от комисията. Там се изяснява какво може да се направи още с член 380, така че да се създаде яснота. Голяма част от а, предложението, свързано с, а, с сътрудничеството по трети стълб, беше а, отстранено, беше отхвърлено. Олаф и наказател, прав, наказателно-правните органи трябва да а, работят а, съвместно и в а, бъдеще. И това сътрудничество да е в допълнение към а, реформата, която се извършва в а, ОЛАФ. И в тази връзка член 325 ще а, може да бъде прилаган в по-широки рамки. Тук става въпрос и по какъв начин законодателните рамки за разследващите наказателните органи в рамките на Европейския съюз да бъдат създадени. Ние имаме нужда от един инструмент на европейско ниво, който посочва какви наказателни производства ще се прилагат, при какви условия. И още сега сме изправени пред предизвикателството, че един ден ние ще се сблъскаме с този проблем и той а, ще може да бъде решен само ако се приеме съответното законодателство. А, това са е, едни перспективи и процеси, които ще отнемат време но член 325 трябва да се разглежда във връзка с член 380 от Лисабонския договор. Съществуват и други три предизвикателства. Първото предизвикателство е разясняването на правните рамки. Но това е един спорен въпрос спорна тема с съвета. Споразум... Трябва да се ам, разяснят също така въпросите, свързани с създаване а, на нови правни рамки. Относно тези правни рамки е, имаше големи затруднения в е, съвета, не беше отбелязан е, напредък. Държавите членки трябва да приемат, че има една инстанция, която защитава финансовите интереси и тя е в, а, у, у, може да окаже въздействие на а, данъчните а, служби. Е, има регламент 2988, е, който се занимава с собствените е, средства. Беше предприето едно разделяне където от една страна попада дефиницията свързана с неизправностите и там а, има Олаф думата и, и в областта на а, ДДС а, се покрива от регламент 1073. Също така член 280 от договор от Амстердам, 300, член 325 и член 260 от Лисабонския договор. Трябва да бъдат защитени финансовите интереси а, на Европейския съюз. Всички тези е, членове създават една а, правна а, рамка. А, трябва трябва да се разгледа и въпроса, свързан с постъплението от ДДС за справяне с климатичните промени. И по този начин трябва да има сближаване на законодателството на отделните държави членки в областта на данъчното облагане. Всички сме на едно а, мнение, че тук става въпрос за интересите на европейските данъкоплатци. Това е един проблем, а, който създава необходимост от прилагане на съответните мерки – данъчните органи на съответните държави членки трябва да работят съвместно. Да, но а, върх, а, върху какво правно основание да стъпят те? Член 325 от а, договор с функциране на Европейския съюз, той обхваща тези финансови интереси, обхваща и данъчните измами и комисията ам, има мандат да работи съвместно с държавите членки, но този мандат е много ограничен за а, да може да протича е, един ефективно обмен на информация. А ако нямаме един ясен инструмент, то комисията няма да може да работи оперативно с държавите членки. На второ място, необходимост от действия. Това беше обсъждано и по време на едно изслушване тук през 2008 година. Националните сметни палати посочват за своите доклади, че е необходимо на европейско ниво да се създаде една клирингова централа, която да се ам, занимава ам, с данъчните измами и а, също така да проистичат, съответ, да проистичат задължения за държавите членки, според които те трябва да си сътрудничат. Да, да си сътрудничат. И а, да може по-лесно да се проследяват измами, които протичат верижно през няколко държави членки. Има нужда от а, действия, и съвета има затруднения да постигне споразумение по директивата Eurofix 7098. И също така в тази насока трябва да се обменя информация, дали с комисия, дали с ОЛАФ, няма значение. Трябва да си зададем въпроса, свързан с сегашното прилагане на регламента Eurofix. Утре ще бъде обсъждана и в рамките на Коропея. И трябва все пак да дадем възможност на държавите членки да изразят своята позиция. Има различни работни групи. Това ще бъде свържено и с проекта Euroconnect, в който участва Белгия. А, също така. Един въпрос, който не трябва да пренебрегваме, е свързан с Приоритетните действия на ОЛАФ. Знаем, че в много области има заложени приоритети, има от друга страна ограничени финансови средства и а, това води до едно предизвикателство, пред което а, е изправена ОЛАФ. И по този начин а, се ограничават инвестициите дори в човешки капитал, ако мислим в тази посока. И така, искам да приключа с тези думи. Благодаря ви много. Благодаря. Откривам разискванията по доклада. Мисля, че колегите има какво да ви запитат. E farà la fine domani. Vabbè. Mi chiedeva il vicepresidente Stais, siccome deve andare via, se possiamo posticipare dopo il... Заместник председателят Саис ще си тръгне, така че може би е добре е, е, да отложим за по-късно е, разискванията. Е, сега професор Фаркаш, е, директор на Института по наказателно право и наказателно-правни науки е, към университета в Мишко от Унгария ще получи думата, за да направи своето изложение. Ще слушаме всички изложения поради отсъствието на заместник председател. Благодаря. Извинете ме, че ще говоря народния си език, макар че представянето ми е на английски. Аз съм експерт по наказателно право. Вече 13 години се занимавам с това и съм част от една общност, която представлява този институт неправителствена организация, която защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Освен това съм преподавател по наказателно право в университета Мишколц. Много хора, много неща се случиха в страната. 2001-től egészen mostanáig lejátszódott. Valójában... Много промени настъпиха след Лисабонския договор. Това, на което станахме свидетели, е цяла поредица от усилия, от преговори, едно минимално ниво на компромиси. записано в предложение за директива през 2001 година. Нещата се промениха и аз съм убеден, че сега сме изправени пред една уникална възможност. Извинете ме за гръмките думи, но тъй като законодателството се промени, се въведаха нови стандарти – по отношение на защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Преди това не съм провеждал консултации с господин а, Кул, но едно от посланията, което ще отправя към вас е следното – Сега, след като Лисавонския договор а, отмени структурата основана на, стълбите, на стълбове и новите принципи за взаимно признаване са записани вече в договора като фундаментални принципи и имайки предвид член 325, който сложи край на член 280 алинея 4, където беше записано, че европейските общности не може да оказват въздействие върху наказателните кодекси, както и съдебните системи на държавите членките. С всичко това се отвориха нови възможности. Предложението за директива от 2001 година се основава на един компромис. Всички знаем отлично, че самото законодателство създава една възможност и дори едно задължение за всяка една държава членка да знае че всяко едно правонарушение срещу финансовите интереси на Европейския съюз трябва да бъде третирано много сериозно. Освен това е вярно, че държавите членки биха могли да направят много в тази сфера. И знаем също така, че националните наказателни кодекси като последен бастион на суверенитета, се защитават яростно за всяка една държава членка. На разнообразието на националните правови системи е една пречка пред усилията за хармонизиране на законодателството и процедурите. időszakban nem is volt meg a reális esélye, hogy a... Макар, че в миналото не е имало възможност да бъдем по-активни, по отношение на хармонизирането на наказателното а, третиране, свързано с защитата на интересите на Европейския съюз, искам да спомена сътрудничеството в правосъдната сфера, където се разширяват правомощията на Европейския съюз и това е много ефикасен инструмент за напредък. Следващото, по което бих искал да говоря, е свързано с процедурите. Без институциите на Европейския съюз и макар, че следствието в държавите членки е това, което преценява по как каква информация да се действа, Лисабонският договор дава едни отлични възможности. Структурата с трите стълба вече няма да се използва. Az együttműködésnek, egy szorosabb együttműködésnek a това създава една възможност за по-тясно сътрудничество. Сега след като прокурорът вече не е само една мечта, а е една възможност, която се основава на правни доводи, такой не, чупанчок. Това дава една възможност на Европейския съюз да действа не само в сферата на материалното право, но и в сферата на процесуалното право. Всичко това обаче означава да се правят компромиси. Сега аз не мога да гадая какви възможности биха се отворили по време на преговорите, но смятам, че би било реалистично да се мисли, че този сложен регламент за създаването на европейски прокурор от една страна и от друга страна сътрудничеството между Евроюст, Европейски съюз от друга страна и защитата на интересите а, биха могли да и защита на интересите би могла да бъде по-сигурна в бъдеще. Благодаря. Благодаря, професор Сикорела от правния факултет в... Eh, в Италия. някои разяснения в началото, като си има предвид ограниченото време, с което разполагам. И да обясна някои неща свързани с финансовите интереси. Ще се функционирам върху няко... ще се фокусирам върху някои основни неща, свързани с компетенциите на Европейския съюз, които станаха възможни след влизането в сила на договора от Лисабон. Също така ще дам обяснения свързани с правното основание – а също и разпоредбите, отнасящи се а, до защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Какви са и прогнозите за приемане на такава директива, която да обхване всички тези разпоредби, а, които споменах? Относно наказателно-правните компетенции на Европейския съюз. За първи път Съвсем ясно се заявява, че Европейския съюз разполага с компетенции да предприеме мерки, които имат директно отражение върху хармонизирането на наказателно-правните системи на държавите членки. В договора от Лисабон се посочва, че Европейския съюз на практика няма изрични наказателно правни компетенции. Това не се посочва изрично в договора, само е вписано. Разбира се, те могат да е, заведат дела, които нямат пряко отношение е, и пряко отражение в националните съдилища. но от друга страна това е един задължителен правен инструмент, който може да предвиди санкции и наказания. От друга страна има и трансгранични има тежки престъпления с трансграничен характер. Трябва да има и втора изходна позиция, които са свързани с едни много щекотливи въпроси. Намираме се в ситуация, при която трябва, е необходимо да има сближаване на а, правните разпоредби и правните системи на отделните държави членки, така че Европейския съюз да може да упражнява е, ефективно своите компетенции. И трябва да се даде възможност на Европейския съюз да упражнява своите компетенции, свързани с наказателно-правни въпроси, като в същото време се спазват разпоредбите в директивата. Това означава, че една частична корекция на директивата може да доведе до това, че ако държавите членки банки не изпълнят своите задължения, могат да бъдат подведени под отговорност. Това са аспекти, които имат пряко отражение върху наказателно-правните системи на държавите членки. В същото време обаче има политически пречки, така наречената аварийна спирачка, които могат да се е, е, използват за блокиране на законодателството. Това е един фундаментален аспект, който бива а, засегнат, един фундаментален аспект от наказателно-правните системи. Много неща зависят от това по какъв начин държавите членки ще приложат тези клаузи. Каква ще е ролята на тази наказателно-правна защита на финансовите интереси и на общността. И така преминавам към втора точка, свързана с правното основание на директивата а, и чрез която може да стане хармонизиране на наказателно-правните системи на отделните държави членки. Формулировката на член 38. Това е една формулировка, която а, ясно посочва компетенциите на а, Европейския съюз. И като четем този член, трябва да кажем, че наказателното право е изключено. Това е един парадокс. Защо се получава така? Защото въобще не се споменава думата измама. Не се говори за неправомерно поведение а, по отношение на финансовите интереси. Член а, алинея в алинея трета не се говори за една общностна политика, свързана с защитата на финансовите интереси. Това е един въпрос. Или от друга страна пък има общ консенсус по този въпрос. А, тук беше споменат член 325, който е наследника на член 280. Той е формулиран по такъв начин, че а, за измамите трябва да се прилагат специални разпоредби. Най- а, именно измами, а, свързани с финансовите интереси на Европейския съюз. Защитата обаче на финансовите интереси пък не се включва в член 83. Но а, как могат да се приложат а, санкции, ако от този член не става а, ясно и не се посочва изрично а, правото на Европейския съюз да защитава своите финансови интереси? Разбира се, в рамките на тези компетенции Европейския съюз може да предприеме превентивни мерки в защита на своите финансови интереси. Тази директива може да използва като правно основание, свързано с изпълнението на мерки за хармонизиране на правните системи на държавите членки. Господин Кул, професор Фаркаш, Споменаха член 325 и е, е, там се, е, не се посочват никакви резерви, свързани с националните правни системи. А също така и не се посочва не се посочват изрично компетенциите на Европейския съюз. Искам да се спра на няколко неща. В член 325 се говори за задължения, не за отговорност. И в него не се говори за минимални, за минимални норми, а се говори за необходими мерки. На следващото а, място, нещо, което според мен е много важно – и което се отнася до компетенциите на Европейския съюз, а именно, че член 325 а, не включва в себе си а, тази разпоредба, свързана с. А, как... Саварина спирачка. Тези компетенции са обосновани с интересите на Европейския съюз. Също така ако разгледаме съдържанието на тази директива, можем да забележим, че когато говорим за не, а, неправомерно използване на средства, може да се говори за пране на пари и така нататък. А в този член 325 се говори само за борба срещу измамите. Но също при друг вид нередности и неизправности трябва да има възможност да се използва друго правно основание, но тук отново се стига до една аварийна спирачка. Нито член 38, нито други разпоредби дават възможност за директното прилагане на което и да е правно основание. Това не означава, че може би в бъдеще това няма да е необходимо и няма да се наложи, например, когато а, бъде създадена Европейската прокуратура. А, трябва да се даде възможност такива компетенции да бъдат изпълнявани в бъдеще. И сега, относно въпроса, свързан с условията и и наказателно-правните системи в отделните държави членки. В момента, в който наказателно-правните компетенции бъдат изпълнени косвено, смятам, че всичко трябва да бъде проверено след това на принципа на субсидиарността. Интересите на общността са първични интереси и те са важни за изпълнението на европейските политики и за запазване на доверието в европейските институции. Трябва също да се спомене, че наказ престъпното а, деяние трябва да бъде дефинирано по такъв начин, че към него да се подходи единствено с а, наказателно правни норми. Що се отнася до субсидиарността, след това, което каза господин Кул, свързано с резултатите от оценката на въздействието по отделните доклади. Той спомена и трите стълба. Някои от документите трябва да бъдат ратифицирани, предстоят да бъдат ратифицирани, но когато този и е, тези инструменти бъдат заложени в третия стълб, те ще доведат до едно сближаване на наказателно-правните норми. До сега видяхме, че дефиницията, свързана с измами при отпускане на субсидии, не е достатъчна. Тя не предвижда и не обхваща всички деяния в тази сфера. Ето защо не може да има една ефективна реакция. Според мен е важно да се запази принципа на субсидиарност, така че да могат да бъдат спазани всички условия и да бъде оправдано създаването на една такава директива. Аз искам да задам един въпрос към Господин Садалскас, казва председателя, не знам дали някой може да отговори на негово място. По какъв начин могат да се защитят а, ефективно финансовите интереси на Европейския съюз, когато от а, правна и политическа гледна точка не са предвидени никакви санкции? по отношение на разпоредби, свързани с, финанс, с защита на финансовите интереси. В Италия има така а, наречения данъчен щит. А, проведоха се и много дискусии, свързани с ДДС. А, много пари стичат от страната чрез офшорни а, компании. И а, се стига до там, че а, няма ефективно справяне с а, тези измами. Парите изтичат в а, други а, държави. Това е един въпрос, който беше задаван на комисията многократно. Надявам се днес да получа повече информация. Мястото е празно, но може би някой от другите представители ще може да отговори или някой от, от Олаф, тъй като и Олаф отговаря за защита на финансовите интереси. Äh, Благодаря. Е, искам да се извиня за това, че колегата Алскас трябваше да си тръгне. Той има други задължения, за съжаление. В тези случаи се вижда колко е важно сътрудничеството в областта на борбата срещу данъчните измами. Проблемът обаче не е решен. Това, което искам да допълня – е свързано с актуалността на ситуацията. През последните 10 години комисията договори споразумения за сътрудничество с трети страни, които са познати като данъчни обежища. И в миналото не бяха склонни да оказват съдействие. През 2004 година беше подписано такова споразумение с Швейцария. И такова, това споразумение се прилага на практика, но все още а, всъщност то съществува, но не може да бъде изпълнено на практика, защото трябва да се ратифицира от всички 27 държави членки. Това споразумение обхваща сътрудничество с данъчните органи в Швейцария в а, всички области на а, данъчни а, измами и укриване на, дани, на данъци, също измами свързани с акцизи. Също възосновно това споразумение е договорено друго такова споразумение с Лихтенштайн – и а, то дори излиза извън рамките на това споразумение с Швейцария, защото а, то също, също а, включва и задължения за Лихтенштайн, свързани с данъчните измами. И а, хора, които дължат а, данъци и се пребивават в Лихтенштайн или откриват сметки в Лихтенштайн, да бъдат докладвани на съответните европейски служби. Да бъде давана информация за тях. След това се стигна до един а, пакет за данъчно сътрудничество като а, цяло. Но а, Люксембург се противопостави и а, до сега съвета не, няма възможност да, да се занимае а, допълнително с а, този пакет и да го доразвие. А, Комисията също е готова да изготви препоръки за даване на мандат на трети държави. Това се отнася до Андора, до Монако, до Сан Марино. Също така това включва и допълнително споразумение с е, е Швейцария. Разбира се, може да се водят преговори с е, допълнителни а, държави, трети държави, но е хубаво, когато човек има, а, когато имаме основа върху а, която да стъпим. Тук а, може би влияние могат да окажат а, стандарти, които се прилагат в целия свят. И тези стандарти трябва да бъдат признати и в а, държавите, които се ползват за данъчни обежища. Тази а, тема беше засегната и в рамките на Г20. Но а, трябва да отбележа, че този проблем не е разрешен все още. Благодаря. Има ли въпроси? Не. Искате ли да кажете заключителни слова? Eh, благодаря ви за тази възможност, господин председателю. Искам да благодаря на ораторите за интересните и ценни идеи. Смятам, че те ни дават повод за размисъл, за да си свършим ние работата и да постигнем целите, които споменахте тези две директиви, които са много важни, за да защитим финансовите интереси на общността и да придвижим напред процеса в съвета, да дадем тласък на тези въпроси. Колеги, гости, на базата на изслушаното Смятам, че можем една минимална програма да формулираме и да погледнем в бъдеще, за да изградим една дългосрочна идея за това каква техническа подкрепа има нужда от нашата комисия. Като минимум, както спомена и колегата, Имаме различни обстоятелства след приемането на Лисабонския договор. Следователно, в сътрудничество с Европейската комисия трябва да намерим онези възможности, в които по отношение на двете директиви бихме могли да постигнем актуализация, преразглеждане, преформулиране и да създадем една възможност тази модифицирана директива да получи зелена светлина в съвета. Както господин професорът каза, пък както и останалите преподаватели заявиха в своите доклади, става дума за много по-голяма програма, за много по-цялостен подход не е нужно да използваме гръмки думи, но Лисабонският договор отвори една изумителна възможност законодателната ни работа по отношение на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Една нова програма може да бъде формулирана в това отношение. От 1995 година насетне, т.е. след Маастрийския договор, минаха 15 години – в този период имаше напредък, но гледайки назад, можем да кажем, че прекалено много време ни отне това, което постигнахме, пък и периодът в сравнение с резултатите е доста дълъг и несъразмерен. След влизането в сила на Лисабонския договор имаме една възможност на базата на новите правни норми да защитим по-добре финансовите интереси и да променим наказателния кодекс, материално-правната му част и тази връзка и институциите, които отговарят за прилагането на тези уредби, да бъдат ревизирани. Сега обсъждаме Олаф и неговия статут и трябва да се намерят решения за Европейската прокуратура, да се разработят правните норми, които ще служат за основа на работата на този прокурор. Това ще създаде една рамка за една програма, която можем да наречем PIF 2015, което ще ни даде възможност настоящия парламентарен мандат, по времето на втората комисия на господин Барозо и използвайки инструментите, предоставени Лисабонския договор, да променим и материалното право, и институциите, които отговарят за прилагането му, както и да преразгледаме структура и регламенти, които засягат и двете. И благодарение на интересните изказвания днес може да бъде установена политическа воля. Комисията като минималната цел е да се преразгледат тези две досиета, блокирани в съвета. И трябва да анализираме, освен това, въпроса как нашата комисия активно да участва в дългосрочен, цялостен подход към намиране на решение на наказателния кодекс и укрепване на решенията, за да може те да защитават добре финансовите интереси на Европейския съюз. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Благодаря